Vayan tomando asiento porque... Много ви моля седнете, защото започваме с точка 14 от дневния ред. Става дума за обмен на мнения с господин Велик Поедо, който е председател на Временната комисия за политическите предизвикателства и устойчиви финансови средства. Бихме искали да знаем за какво става дума, тъй като тази комисия поиска сътрудничеството на всички останали комисии. Искам само да ви кажа, че министъра на външните работи на островите Ферое ще пристигне скоро и господин Гарига се съгласи в момента, в който пристигне министъра, да прекратиме и след това да продължим. Но сега нека започнем с господин Гаеко. Благодаря ви, господин председател. Госпожо председател, ще се опитам да бъда много а, кратък. Вашата комисия, както и останалите специализирани комисии, трябва да дадат своето установище и своята позиция с цел бъдещия анализ и изработването на финансовата рамка от февруари нататъка. Необходимо е да осигуриме бюджетни средства за устойчиво развитие на Европейския съюз след 2013 година и за това нашата комисия трябва да определи стратегическата политика след 2013 година, да определи финансовите средства и да очертае рамката на финансовите перспективи както и да предвиди евентуалното разпределение на средства и осигури финансирането на отделните политики в рамките на реформата, която ще се проведе, тъй като всички сме убедени, че ще бъде много трудно да се справиме с средствата, които се отпускат от държавите членки. Т.е. трудно е да трудно ще установим баланс между разходите и приходите и за това е необходимо да се намерят нови средства, нови източници на средства, за да можем да поддържаме разходите на нивото, на което са. Същевременно бихме искали предвид кризата, разходите да бъдат а, поне а, еквивалентни на тези, които се осъществяват в момента. Би трябвало да завършиме нашата работа през юни 2011 година, след което ще внесем предложението в пленарна зала Поради тази причина ще, ще трябва на първо време да изработим основните принципи, в които където основното е европейската добавена стойност в рамките на приоритетите. В момента обсъждаме стратегия 2020 и нейните последици за а, разпределение на разходите и евентуалните бъдещи, бъдеща финансова рамка. Има тясна вза... взаимовръзка между стратегия 2020 и финансовите, финансовата рамка. Но дейностите, с които ви се занимавате, ще бъдат финансирани, тъй като дейности от категория 2 са, влизат в стратегията 2020 и в отрасловите политики. Съответно, политиката на рибарство е включена в стратегията 2020. В различните потоци. Важното е да осигуриме достатъчно финансиране на отрасъл рибарство в следващите няколко години. На, на първо време се извършва анализ на добавената стойност в рамките на финансовата рамка. След това ще извършиме анализ на новите собствени средства, необходимите такси и от след февруари или март ще очертаеме различните политики в тази област. И комисиите са приканени да участват в дебат, организиран от комисията, защото необходимо е да се очертае точното място на отрасъл рибарство в стратегия 2020, начина за разходване на ФРЕ в рамките на моята комисия определяме общите принципи след, и след това ще разгледаме отрасловите политики в тясно сътрудничество с отделните комисии, в случая Комисията по рибарство. Всички комисии и и най-вече комисиите, които контролират и определят разходите, ще участват в нашата работа. Не знам по какъв начин ще бъде установено това сътрудничество. Дали вие ще изготвите доклад, който ще представите на Комисията за предизвикателствата или аз ще участвам в някои от вашите заседания. Това ще... Модалностите на нашето сътрудничество ще бъдат определени а, след известно време. За сега все още имам само искане за сътрудничество от името на моята комисия. Вие сте от една страна докладчик на Комисията по политически предизвикателства. Вие сте същевременно и член на нашата комисия и за това се надяваме и разчитаме на вас да защитавате нашите интереси и за бъдеще. Е, доколкото знам, преразглеждането на финансовата рамка ще влезе в сила през 2013 година, така ли? Или е, ще бъде отложено влизането в сила на тази нова финансова рамка? Каква е позицията на вашата комисия по този въпрос? Ние сме в навечерие на реформа, реформа на ОСП, но в крайна сметка това са съвсем от... отделни отрасли, нашия и ОСП. Смятам, Но в крайна сметка ние сме в една и съща категория, категория 2 ОСП и общата политика на рибарството. Реформата на ОПР е сама по себе си. Не, не, ние не можем да сравняваме това с ОСП, тъй като дори и сектора на тютюна разполага с повече средства от нас. Сега прекратяваме, защото господин министъра е, е сред нас. Благодаря ви за проявеното разбиране. Искам да да Приветствам с добре дошъл външният министър на островите Ферое. Комисията по рибарство е загрижена от състоянието и хода на преговорите. И Исках, искам да ви съобща, че ние поканихме и министърката на Исландия, която обаче отказа нашата покана. Господин Стивенсън бе натоварен от членовете на нашата комисия да се срещне и разговаря с вас и моето желание е да имаме различни гледни точки по проблема, който ни интересува. Ако желаете да засегнете и други и проблеми, можете да го направите и ще обменим мнения. Т.е. депутатите ще ви зададат въпроси по проблема, който ни интересува. Още веднъж ви благодаря. Приветствам ви с добре дошъл и сега ви давам думата. Бих искал да започна с благодарност към председателя, госпожа Фрага Естевес, за отправената покана да се обърна към комисията днес с това изложение. Приветствам възможността да ви представя нашите виждания от първа ръка относно управлението в Северно-Атлантическия район на Сафрида. Пър, с първия заместник председател, господин Стивенсън, ние имахме възможност да обсъждаме този въпрос и искам да му благодаря, че е прие инициативата да направи това посещение. Ние отдаваме огромно значение в Ариорските острови на открития диалог и постигането на обмяна на информация. Всъщност това е а, основополагащ камък за нас. В взаимоотношенията ни с Европейския съюз и другите ни партньори в Северния Атлантик. Министърът по рибно стопанство отговаря за участието на Фариорските острове в а, преговорите с другите а, страни и по въпросите за рибното стопанство въобще. Бих искал същото време да отправя неговата благодарност а, за поканата за участие в а, тази среща, на която той ме помоли да присъствам и да представлявам всички ни. Въпросът, който обсъждаме днес, е, засяга съвместното управление на запасите от скумрия и аз съм до някъде очуден от конфронтационните нагласи. А, и конфронтацията в обсъжданията, не само в средствата за информация, но и в контекста на обмяната, обмяната с Европейския съюз. Тази комисия споменава този въпрос като диспут с Фариорските острови по отношение на нашите мерки за управление на запасите и ги нарича неприемливо поведение. Съвършенно ясно ми е, че трябва отново да започнем тези преговори на равнопоставена основа, да има по-балансирано виждане. И именно поради тази причина аз приветствам възможността да ви запозная с някои факти и нашите виждания. Докато ние се срещаме тук, тече втория а, кръг от преговори на а, държавите по бреговата ивица. Преди две седмици първия кръг от преговорите доведе до един градивен обмен на виждания и има много голямо желание от всички страни да бъде намерено трайно решение. Няма никакво съмнение, че именно към това се стремят и Фариорските острови. Фариорските острови са една малка държава, но ние имаме много огромно римно стопанство. Вие виждате тук къде се намират Фариорските острови на тази карта. Те са в центъра на картата. Малки са по размер, но ние играем а, много важна роля в сътрудничеството а, в рибното стопанство в северно-источния част на Атлантическия океан. Ние до голяма степен зависим от нашето рибно стопанство. Отнасяме се много сериозно към а, своите отговорности и необходимостта да си сътрудничим с всички страни и да управляваме общите запаси. Несъмнено имаме една дълготрайна традиция на международно сътрудничество в рибното стопанство в а, Северния Атлантик и на двустранна основа и по линия на различни споразумения с а, страните в крайбрежната ивица както а, това правим по линия на Северно-Атлантическата организация и Комисията за Северно-Западния Атлантик. Това сътрудничество означава, че трябва да работим съвместно по линия на научно-развойната дейност, по въпросите на контрола на запасите. Океанът ни дава, но океанът ни и отнема нещо. И аз вече споменах, че економиката на Фариорските острови преимуществено зависи от аквакултурите и рибарството. Тази индустрия на Фариорските острове осигурява 95% от износа на стоки и 60 до 70% от общия износ, от приходите осигурени от износ. Рибното стопанство на Фариорските острови е, е особено важно за разпределянето на пелагичните запаси в Североизточния Атлантик. Тук говорим за скумрията, за херингата и също така за а, северния Тасос защото Северния Потасо е в, тук е в синьо, скумрията е в жълто, показана на тази карта. Ние се опитваме да преценим как точно да ги смесим всички тези а, нюанси, защото синьото, както виждате, а, обгражда острова от всякъде. А, херингът е разпространена почти в същия район. А пък скумрията, както виждате тук е ясно, се смесва с всички други цветове и получаваме оранжев и зелен район. Видно е тук от тази карта, че пелагичните запаси в северо Атлантик попадат точно в нашите териториални води и около тях. Всички тези рибни запаси в района на Фариалските острови се а, ловят през а, лятото. Ние а, осигуряваме този преход за тях. Това е изключително важно. Така че сектор е изключително важен за Фариорските острови. А, около 40% е стойността им в економически план – Фарерските острови залагат изключително много на международното съвместно управление на рибните запаси. Свидетели сме на някои много сериозни а, колебания в а, запасите на Северното потасо, на херингата. Херингата вече е изчезна от две десетилетия – я няма, но благодарение на международното сътрудничество от 90-те години насам, всички сега извличаме ползи от един много добър запас и относителна стабилност в рибарството. Северното потасо обаче не се радва на такава съдба – доста дълго време ни бе необходимо, за да постигнем окончателно споразумение. И сега виждаме какви са последиците от продължителните опити за постигане на ефективно споразумение. Но ние имаме споразумение за разпределението и предприемаме съвместни действия като крайбрежни държави, за да ограничим улова през идната година. Уловът ще бъде ограничен значително – това ще спомогне да възстановим рибните запаси и ще, това ще доведе до по-добро състояние на рибното стопанство в бъдеще. Ние на Фариорските острови поемаме своята отговорност, защото това е наложително за нас. Ние знаем, че е наложително дълги години запасите от а, скумрия бяха а, стабилни а, в нашия район. И ние сме страна по временното споразумение с Европейския съюз и с Норвегия от десетина години активно участваме а, като фактор в съвместното управление на тези запаси. Разработването на тези запаси може да се превърне в един от най-важните споделени ресурси в а, рибното стопанство в Северния Атлантик. Нашия дял е по-малко от 5% през последните години и този наш дял в никакъв случай не е стабилен, когато става дума за разпределение на този рибен запас. Предвид тези ограничения върху а, улова, на скумрия не е възможно да се развива рибното стопанство по-нататък. Въпреки, че сме свидетели на това, че се увеличават запасите вече от няколко години. Имаме изменение на климата. Изменението на климата засяга и океана и когато климата се изменя в океана, рибите се преместват, рибните запаси се преместват. И именно това се случва и с а, скумрията. Необходимо е да продължим тези дискусии и да имаме предвид и влиянието на изменението на климата. Искаме да поддържаме отличното състояние на запасите и наше задължение е да осигурим тяхната устойчивост, но в същото време, за да осигурим това, трябва да има справедливо разпределение за всички партньори. Това трябва да бъде основата за съвместното управление на запасите няма никакво съмнение, че има все по-ясно изявено разпределение в а, а, Северния Атлантик, както и на младите запаси, така и на по-стабилните. И това ще засегне цялостното състояние на рибното стопанство. Ако се вгледате в показаната тук карта, вие ще видите къде можем да открием запаси от скумрия от 1980 година до 2000 година. Ако се върнем към 2000-2007 година, ще видите, че запатите са се преместили на север, на запад. И ако се спрем на последните 3 години от 2007 до днешна дата, ще видим, че тези запаси се преместят все по-на запад и все по-на север. И ние сега сме в центъра на тези запаси. А преди 10-20 години а, ние участвахме съвсем незначително в улова на тези запаси. Така че нещата в а, северно, Северния Атлантик са се променили значително, поради което трябва да имаме и ново споразумение. Смесеното наблюдаване на екосистемата, което се води и с съдействието на останалите държави, наши съседи, Норвегия и други, потвърди че разпределението на скумрията определено е по-на север сега, отколкото преди. С, с по-голяма гъстота край нашата територия. Виждате тук на картата къде се намират най-големите съсредоточавания на запасите и с жълто и зелено виждате по-малките съсредоточавания на запасите. Това показва, че точно в Феройските острови има голямо съсредоточаване на запасите от скумрия. За първи път тази година Феройски институт по морски изследвания участва в изследването за хайвера на скумрията. И определено се установи, че точно в наши води скумрията всъщност снася хайвер. Хвърля хайвер. И а, това ни напомня, че нашите острове всъщност трябва да имат по-голям дял в споразумението с Кумрията. И не можем да имаме едностранни спогодби или пък не може да има също така едностранно решаване от страна на Европейския съюз за тези ресурси. По време на периода за тези споразумения ад-хок, отбелязахме, че има едно съвсем своеволно, един съвсем своеволен улов и в някои от най-лошите случаи а, трябваше, всъщност беше засегната цялата система на Европейския съюз и трябваше да се наложат и се наложиха много строги санкции. Това е много добре свършена работа. Но Международният съвет за морето, за изследване на морето, ИЦЕС, продължава да изчислява а, нужният общ а, допустим улов за 2010. -та. Можем само да стискаме палци, можем да се обвиняваме взаимно, но мисля, че отговорността е на рамената на всички. Защото когато набедите някой, минимум три други обвиняват вас. Минимум. Така че трябва да кажа, че имаме нов по-прозрачен метод на управление на запасите от скумрия – и това ще помогне също да имаме по-добър контрол. За съжаление, нямаше а, брегово споразумение през 2010 година. И съответно всичките държави в този район, както и Руската федерация, си изградиха квоти, които те считат за допустими за 2010. И тези квоти бяха докладвани на така наречения НЕАВК, т.е. Комисията за, северо, за Северо-Источно Атлантическия океан. И ситуацията, виждате, не е блестяща. Защото вярно, че това е по-добре от напълно нерегулиран револов, но не е съгласувана. И като цяло този проблем продължи до края на юли. На 23 юли министрите по риболова на ЕСЕТНЕ обявиха а, решението да сложат квота на 85 000 тона за Феройските острови. Това засяга Норвегия, Исландия, Русия и бяха сключени двустранни споразумения. И тук се включва и а, също а, запасите, които ще бъдат използвани или подложени на специфични научни изследвания. И причината за това късно решение, т.е. казах ви вече 23 юли, та причината беше, че искахме да изчерпим всички останали възможности за постигане на споразумение. Имаше консултации през май, които не постигнаха желания резултат. Но не искаме да опитаме дори повече. Искахме отчаяно това споразумение. И нашите министри се заседаваха с своите колеги, както от Европейския съюз, така и от Норвегия и Исландия, и през юни, и през юли. И идеята беше да се търсят всякакви възможности за напредък относно тези споразумения за 2010 година, но накрая стана ясно, че няма истинска подкрепа от другите участници в процеса за намиране на решение и че а, риболова вече отдавна почна в други райони. И в крайна сметка за квотите за Феройските острови за тази година е сравнително приемлив спрямо нашето участие като цяло в това споразумение за държавите в този район. И цялата квота, която ни беше позволена, е уловена. 60 дни, за 60 дни само беше събрана цялата квота. Мисля, че улова е добър. И поне половината, над половината всъщност от уловената риба беше за човешка употреба. И факт е, че Европейския съюз и Норвегия подписаха двустранно споразумение за скумрията за 2010 година. А, това осложни още повече нещата. Комбинираната квота, поставена от Норвегия и Европейския съюз за 2010 година, всъщност надхвърли а, общия допустим улов, който беше препоръчен от а, Комисията по Атлантическия океан. И това означава, че Норвегия прехвърли около 70 000 тона от неизползната си квота от 2009 за 2010 година. И това без да се взема предвид мнението на Феройските острови в споразумение, в което ние участвахме. Ам... Много интересно е да се знае, че комбинираната квота от Европейския съюз и Норвегия не оставиха всъщност място за участие на нито една друга страна в квотата. И едни такива едностранни е, квоти, които се налагат от определени държави и които са по-високи от общия допустим улов, който се прилага, е недопустима ситуация. Но искам да кажа, че това със сигурност не е ситуация, в която само един от участниците е отговорен. Крайбрежните държави имат обща отговорност за управлението на скумрията. Има четири партньора. Исландия, която участва като крайбрежна държава е едно основно, основното предизвикателство е да имаме нов подход и да стигнем до ново споразумение между четирите крайбрежни държави, които да са равни партньори. Всичките участници в споразумението си имат своите очаквания и изисквания, разбира се. И ако искат да си сътрудничат като равни партньори, то не може да се едно изискване е да а, бъде приоритетно спрямо други, т.е. всички трябва по-равно да изискват. И не забравяйте, направихме подобна грешка с потасото през 2005 година, а също и с херингата през 2007. Мисля, че сега трябва да направим правилното управление тук с скумрията. И последният съвет на ИЦЕС казва, че като цяло запасите от скумрия са добри и че можем да имаме около 600 000 тона общо по стимулов за близките години. Това лято имахме общо наблюдение от Феройските острови и Норвегия и а, ние считаме, че може би всъщност а, можем да имаме дори по-голям улов, но е още твърде рано да правим подобни заключения. Имаме нужда от допълнителни изследвания. Срамно е, че Европейския съюз не участваше в това толкова ценно изследване на екосистемите и се надявам, че вие ще бъдете способни и ще имате желание да участвате в подобни изследвания за в бъдеще. Факта, че е, стока от, запас от скумрия е добър, е положителна новина, но това няма да, да бъде постоянно, ако нямаме добро споразумение между крайбрежните държави. Ако не постигнем такова, може би ще бъде вече твърде късно. И мисля, че ние всички сме отговорни, ако заплашим състоянието на запасите. Тези запаси са много ценни за цялата ни индустрия. Както при вас, така и в Ферелските острови. И нека да бъдем реалисти. Предполагам, че ще ни отнеме още доста време консултации и преговарящите страни ще трябва да използват качествено оставащото време и да вземат предвид всичките налични интереси на партньорите около масата за преговори. Що се отнася до крайбрежните държави, аз мога да ви кажа, поне от името на Феройските острови, че ние искаме а, прозрачно и балансирано ново споразумение, което ще осигури устойчиво бъдеще за Скумрията и за Северо-Источния Атлантически океан. И а, момченцето в червено е моят син. И той обича да лови риба от време на време. И ще завърша казвайки, че на нашите плещи има една тежест. защото ние не сме, защото ние сме наследили скумрията от нашите ние не сме наследили скумрията от нашите прадеди, ние завещаваме на нашите деца. Благодаря. Благодаря много, господин министър. Много ви благодаря това първо, че дойдохте. Наистина има един проблем, който трябва да се опитаме да решиме заедно и смятам, че е наистина уместно да го обсъдиме с членовете на Комисията по рибарство. Сега искам да дам думата на колегите. Господин Стивенсън, вие го познавате, няма да ви го представям. Благодаря много, господин председател. Благодаря, господин Николсън, за вашата презентация и за това, че приехте нашата покана да обсъдиме заедно този проблем, защото факта, че вашия колега от Исландия от... не прие нашата покана е много красноречив. Аз, а, ние обсъждахме проблемите с вас вече приятелски на островете Феро. Преди това аз бях а, в Исландия, обсъждала съм, обсъждал съм проблеми и с тях, но имам в Европейския съюз, така имаме чувство, че има желание от страна на Феройските острови да се реши този проблем, както вие вече казахте, да се постигне едно справедливо споразумение. За съжаление, не, успя, не, можем, не сме успели да обсъдиме и не можем да обсъждаме състоянието на запасите на скумрия с Исландия но щеше да бъде по-добре и те да са тук и да се присъединят към споразумението на бреговите държави. По, по време на моето първо посещение в неостровите Ферос си дадах е, сметка, че това е едно прекрасно, красиво място и насър... и аз приканвам всички членове на комисията да отидат и да посетат а, тези прекрасни острови. Но, разбира се, трябва обаче да обсъдим и проблема свързан с запасите през последните години. Смята се, че за 2010 година биомасата ще бъде 2 милиона и, пол, 2 милиона и 200 хиляди тона. А, а, тавана за допустимия олов е 570 хиляди тона. Споразумението с Исландия е от преди 5 и 6 или 5 и 6 години. Става дума за 350 хиляди тона. знаете, че Исландия е извършила допълнителен улов от 130 хиляди тона тази година. А, а вие 15 хиляди, т.е. по-малко от а, 15%. Аз разбирам от това, което казвате, че вие сте допринесли много за е, подобряване състоянието на запасите в е, този регион. А, на вашите диапозитиви много ясно се виждаше, че е, е, скумрията мигрира от Северна Ирландия, Шетландските острови, нагоре към островите Феро и последно и в а, последните години последствие на климатичните промени още по-на север и по-на запад. Самия улов трае не повече от а, месеца Така че ясно е, че доброто състояние на запасите зависят до голяма степен от доброто управление и нашите партньори като Норвегия Е, вие казвате, че ни сме прехвърлили това, на който е, е определен от МС и М с 570 хиляди тона. Но но мисля, че това не, в тези твърдения не могат да разрешат проблеми и ще се стигне до момент, в който половината от целия от запасите ще бъдат разтоварени, така че това в никакъв случай няма да разреши проблема ви. Е, много правилно казахте, че ние сме взели назаем тези запаси от е, бъдещите поколения. Е, трябва да се намери решение, но не може да има решение, което да възнаграждава своеволното поведение на островите Феро или на Исландия и да има свръхулови всека, всека година. Просто трябва да има а, справедливо разпределение на квотите между всички брегови а, държави, за да може наистина а, развитието на този отрасъл да бъде устойчиво и за, за бъдеще защото знаете, че в продължение на десетки години е имало не отговорно поведение на някои от страните. Така че ако нещата се променят в, в следващите 2-3 години, това може да бъде в ущърп на цяла, целия пелагически улов в региона. Аз все пак ви благодаря за много ясната презентация. Вие наистина подчертахте необходимостта да се е, постигне споразумение, включително и с е, Исландия и се надявам, че нашата, нашата дискусия днес ще е, допринесе и ще постави жалони за намиране на възможност за постигане на споразумение. Сега ще дам думата на всички тези, които поискаха да вземат думата и след това ви ще можете да им отговорите. Uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря и вие наистина сте добре дошли пред тази комисия. Хубаво е, че след доста наброй разговори в тази комисия имаме възможност да се видим с вас лично и да чуете мнението на хората, които ние представляваме. Така че ви благодарим, че се отзовахте, намерихте време и това е една добра стъпка напред. И бихме искали да отдадем дължимото. Както каза министъра, това е наистина първа стъпка за по-нататъчни разговори по този труден въпрос. Този въпрос предизвика огромни притеснения сред много от рибарите, които аз представлявам а, в Северния Атлантик. Имах доста силен брум сега по-добре ли е? Така че това предизвика много притеснение и в Северна Ирландия и шотландските пристанища. Аз се сещам за един конкретен проблем, свързан с Северна Ирландия. Инвестирахме огромни суми в последна дума на техниката, като вярвахме, че това споразумение, на което вие се позовахте и нарекохте временно, а, ние знаем, че това е едногодишно споразумение, което се подписва от държавите по в Атлантическия океан. И се надявахме, че това ще бъде основа за разумни договорки за бъдещето. Това споразумение е важно не само за тези страни, но и за Фариорските острови, за всички, които проявяват интерес и са вложили в тези а, запаси а, за осигуряване на прехрана на идните поколения. За това е необходимо да се постигне споразумение. Това, което предизвика най-сериозните проблеми при нас е идеята едностранно да се декларират увеличения на квотите за улова. Това наистина поражда притеснение. А, защото то се предприема без да продължат преговорите. Вие говорихте за сътрудничеството с вашите съседи по всички тези въпроси. В миналото това ставаше на база на споразумението а, между страните и това споразумение вие го нарекохте временно. Безспорно, а, то бе договорено а, и привлече всички заинтересовани страни. Но в същото време това доведе до устойчивото управление на рибните запаси и според мен това е изключително важно. А, то обаче е изложено на огромни рискове. И сега искам да засегна една точка, а, която вече бе спомената. Фариорските острови вземат решение за увеличаване на квотата за улова защото тези запаси прекарват по-дълго време в териториалните води на Фариорските острови. Ако обратното се случи, това означава ли, че вие без никакви проблеми ще а, ограничите тези квоти? Защото много от рибарите, които аз представлявам, а, споменават проблема с Северното потасо. А, има декларирани увеличени квоти за това. И това поражда проблеми, защото запасите са доста изчерпани и ние се изправяме пред снижаване на улова. В заключение, вие споменахте сътрудничеството с Европейския съюз. Между 60 до 70% от економиката на Фариорските острови зависи от риболова. Ние разбираме, на какво се дължи това. Островите са отдалечени, рибното стопанство е изключително важно и за економиката, и за домакинствата, но тясното сътрудничество и достъпа до пазарите на Европейския съюз изисква отговорно отношение от страна на фариорците. И според мене това е въпросът, който трябва да бъде разглеждан с цялата му сериозност – и чувствам се окоръжена от това, че лично дойдохте тук. Е, окоръжена съм от факта, че ще има преговори в бъдеще. Но едно а, решение, което е да е справедливо за всички, може да бъде постигнато, но не чрез едностранно деклариране на увеличаване на квотите за улов. Благодаря. Господин министр, разполагаме с време само до 12 часа. Е, ще имате достатъчно време да отговорите. На следващо място въпрос на госпожа Андрес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за вашето присъствие тук и за това, че ни представихте вашата гледна точка. Искам да задам един въпрос. Имайки предвид казаното от вас, за климатичните промени и че това се отразява естествено на риболова. Искам да ви попитам следното. Научните данни, които бяха цитирани, как ги изготвяте? Това данни на ИЦС ли са или са данни на вашите институти в Фериойските острови? Казахте, че липсва съгласие между крайбрежните държави. Но какви са аргументите, коя, които изтъкват всяка една от държавите? На какво се дължи това неразбирателство? Защото в крайна сметка, всяка една държава си взе собствените квоти си, и което води до влушаване на ситуацията. Така че искам да знам какви са мотивите и аргументите на всяка една от държавите. Госпожа Льовин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин министр, за вашето присъствие тук. И господин Никълсен, искам да кажа, че определено е тъжно да стигаме до настоящото положение – Всяка държава си самоопределя квоти, които преди вече са били изловени, за, за запаси, които вече са били изловени от друга държава. Много, много странно явление е това. Мисля, че Европейския съюз трябва да разсъждава а, за ситуацията. Определено а, имаме подобни случаи или ще имаме и за други региони в света с развиващи се държави, които искат да ловят риби в, риба в собствените си територии, а пък ние имаме интереси там. Така че това е тема, която можем да разискваме от много гледни точки. Ние, зелените, считаме, че тези а, права, риболовни права, трябва да бъдат дадени първо и приоритетно на тези а, рибари или риболовни флоти, които прилагат устойчив риболов. Казахте, че 50% от а, уловената скумрия за, а, на Ферайските острови отива за консумация при хората. Скумрията, а, разбира се, всъщност е много консумирана, така че ще бъде скандално да бъде използвана за други цели. Знам, че, например, скумрията, която се лови в Исландия, отива за аквакултура и по-специално да храни сьомгата. Това е скандално. Та, тук въпросът е за какво се използва скумрията, която се олавя от европейската флота. Въпросът ми е тук. Дали се използва за аквакултура, за рибно брашно или за консумация директно. Госпожа Петроневес. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Ministro, uh, por aqui ter vindo uh, falar. Uh... Благодаря, господин министр. Благодаря за вашето присъствие тук. И благодаря ви за това, че все пак приехте нашата покана, за разлика от исландският ви колега. Говорихте за много сложен въпрос, който би трябвало да бъде разискван съвместно. Именно за това всички партньори в процеса трябваше да се съберат заедно. Мисля, че всеки би могъл да бъде полезен на другия. Оценявам казаното от вас когато споменахте, че имаме нужда да поразсъждаваме за международното съвместно управление на ресурсите, което ще изключи всяко едностранно взимане на решения. И съответно това ни навежда на мисълта каква е ситуацията, която ни накара да стигнем до тук а именно миграцията на видовете. И така, както каза колегата, трябва да видим до каква степен тази ситуация е временна или постоянна. Имаме нужда от допълнителни научни данни, за да можем да оценим физически, химически, регионите и водите, които са пострадали от това климатично изменение. И днес, например, не знаем все още до кога ще продължи тази промяна, тази климатична промяна. Но това, което се случва в тези риболовни територии, веднага може да се отрази на други риболовни територии. Става ли тук въпрос за един модел, който трябва да бъде евентуално разгледан, приложен за други риболовни зони и други типове риболов? Също така знаем, че в тези зони, тези крайбрежни зони, огромни общности от рибари и местното население всъщност пребивава и се прехранва с ограничено количество ресурси. Трябва да видим как миграцията на видовете ще се отрази на тези хора. Ние не бихме могли да управляваме риболова на Европейския съюз, ако се базираме само върху различните миграционни потоци на видовете. Именно за това трябва да вземем предвид факта и нуждата от допълнителни проучвания, защото нямаме нужда от временна картина върху ситуацията. Имаме нужда от проучвания, които ще ни покажат перспективите и съответно евентуалните последствия от нашите решения днес. Това е важно както за риболова днес, така и за риболова утре, за риболова както в Европейския съюз, така и в Феройските острови. Бях докладчик по доклада за реформата на риболовната политика. И там говорихме за децентрализацията на ресурсите. И в това отношение искам да наблегна на факта, че различните децентрализирани организми могат да се занимават с различни видове защото ако скумрията се е преместила към Феройските острови, и ако риболова зависеше от квоти, в които, за региони, в които всъщност този ресурс, този запас изчезва, това ще създаде допълнително напрежение за отделните запаси и ресурси. Аз зададох този въпрос тогава в анекса, но ето сега възползвам се от случая, за да го е, кажа тук в този дебат. Благодаря. Благодаря. А сега давам думата на министъра, за да отговори на коментарите. Благодаря. Eh, Мисля, че доколкото знам, всъщност трябва да си тръгнете в 12 часа. Затова така побързахме с въпросите. Сега ви даваме време, за да отговорите на тях. Yes, I came here today. Днес съм тук сред вас, защото исках да чуете нашата позиция. И защото исках да, да, из, да изразите вашата позиция и да ми зададете въпроси. Господин Стивенсън посети Феройските острови по време на една конференция, на която обсъждахме как да разпределим помежду си пелагичните запаси. Радвам се, че господин Стивенсън успя да участва в тази конференция и когато поиска среща с мен, аз казах, разбира се, защото ние на Феройските острови, ние вярваме в на диалога. Ние вярваме на преговорите. Защото това е единствения начин да можем да вървим напред. Аз съм и министър на туризма и когато господин Стивенсън каза, че островите са хубави, да. Така че, наистина, ако желаете да посетите нашите е, Феройски острови, заповядайте. Те са прекрасни, но няма да ви позволя да отидете, да излезете на, е, в открито море и да ловите е, скобрия. Но, какво ще бъде след, каква ще бъде следващата крачка, какво ще, какво ще бъде нашето бъдеще. Както казах, ние ние разчитаме на диалога, на преговорите. По този Благодарение на диалога постигнахме през 2005 година споразумение за Северното потасо. Необходими ни беха 8 или 10 години, за да постигнем това споразумение, което на практика не беше Този дълъг срок не беше в никакъв случай в интерес на никой от страните, но в крайна сметка успяхме да го постигнем. Имахме и споразумение за херингата, но то изтече през 2004 година, ако не греша, защото междувременно настъпиха промени в климата и херингата мигрира. И през 2007 година, три години по-късно, ние сключихме ново споразумение. Така че сега е необходимо ново споразумение за скумрите. Скумрията. Да, нещата се промениха. Ей, когато да, разглеждаме положението в е, е, северно-западния Атлантик. Да, крибата се мести. Тя се мести от Европейския съюз към Феройските острови. Аз, разбира се, не отричам а, е, а, промените в климата, нито сега, нито бъдеще. В бъдеще ще има промени в, на климата. В, в момента има големи запаси, скумрия, около Феройските острови, но може би след 10, на година нещата ще бъдат съвсем други и ние сме готови да разговаряме, защото ние смятаме, че трябва да бъдем разумни всички. Всички сме отговорни за запасите, но всички сме отговорни и пред гражданите си. И трябва да нещата да бъдат под, под, под, поделени равноправно. Господин Стивенсън спомена, че запасите от скумрия са около нашите острови в продължение на два месеца само. Так, така беше преди 10 на година обаче. Но нещата се промениха междувременно. Сега е, те са практически там цялата година. Около 30 000 тона, т.е. 5%. И мислиме, че разумният дял, който ни се полага е 15%. Тоест 85 милиона тона. Но повярвайте ми, ако квотата е 200, 200 хиляди тона, няма, ние няма да бъдем затруднени да ловиме тези запаси но ние смятаме, че 15% е разумният дял, който ни се полага. Разбира се, трябва да се направят допълнителни научни изследвания, да имаме е, мнението на експерти и затова аз насърчавам, приканвам Европейския съюз заедно с е, Норвегия, Исландия и Феройските острови да участват в е, едно цялостно изследване на този регион. Наистина необходимо ни е мнението на експертите. Вие споменахте за едностран, едностранно фиксиране на квоти. Това не е така наистина можем да се обвиняваме едни други, но когато обвиняваме един, трим обвинява другия. Таз, тази година Европейския съюз и Нор, Норвегия си самоопределиха квоти. И те са квотите на Европейския съюз и Норвегия надхвърлят тези, които бяха определени и ни се смятат за разумни от МСИМА. Така че на практика това не е устойчив риболов. Въпреки всичко обаче ние вярваме и ние разчитаме на а, преговорите дори след като Исландия си определи квота, която според нас е прекалено висока, след като Русия си определи квоти в открито море, ние все още не сме си фиксирали квоти. Нашия министър на риболова се опита още веднъж да обсъди въпросите с, с своите колеги от бреговите държави, за да се постигне някакво споразумение, за да се намери някакво решение. Сега обаче ние сме длъжни да си определиме квотите и аз не смятам обаче, че така трябва да продължаваме и за в бъдеще. Но в крайна сметка мисля, че трябва да бъдеме е, справедливи едни към други, да поискаме мнението на експертите, за да можем да осигурим едно устойчиво развитие за бъдеще за нашите граждани. Така че аз е, ви приканвам, ни приканвам да извършиме съвместно научно изследване за бъдеще. Е, преговорите продължават днес в, е, в Лондон и мога да ви уверя, че ние, фермерците, ще направим всичко възможно, за да се е, постигне някакво решение, да се постигне някакво решение. Разбира се, може би е необходимо много време още, но аз наистина се надявам, че ще постигнем някакви е, положителни резултати, защото, още веднъж повтарям, ние сме взели назаем е, запасите от е, скумрия, взели сме ги назаем от бъдещите поколения. Ние носиме е, бреме на плещите си и е, най-добре е да намериме някакво решение и да има а, равноправно разпределение на дел, деловете мемшац. Господин а, Галаера. Казах, че няма да дам думата на никой друг, но ако имате време да му отговорите, ще му дам думата. Можете ли да отговорите на още един въпрос на господин Гелагер? Благодаря, госпожо председател. Следващата седмица ще пътуваме в Норвегия. Аз мога да ви обясня аз откъде идвам. Ирландия. Именно поради това ние имаме особено завишен интерес към скумрията. След е, приключат разговорите в Лондон, аз се надявам, че ще приключат успешно, за да можем да гарантираме устойчивост на рибното стопанство. И слушах ви и по-рано какво казахте. Вие споменахте бъдещите поколения. Това е от изключително голямо значение, но си даваме сметка, че Фариорските острови поискаха увеличение. И тук се намесва и фактора на мултиплицирането, четирикратно увеличение, но се радвам, че си давате сметка, че тези запаси са едни за всички ни, докато някои други държави не отчитат този факт. Не знам дали бихте се съгласили с 0,7% от запасите са част са тази част, която е в Ариорски води. Не знам дали ще приемете тези научни изчисления. Разбира се, има и колебания с течение на времето, но това изследване, което е било направено, сочи именно такива данни. Искам да ви обърна внимание, господин министр, освен това на факта, че миналата година Изследванията сочеха, че улева, улова трябва да е към 560 хиляди. Това е допустимия улов. Това е доста а, под 700 хиляди. Цената на рибните продукти зависи от количеството запаси. Ако ние всички се придържаме към общо допустимия улов, то тогава можем да увеличим цената. Но когато се продава риба на черния пазар, то цената въобще на цялата риба пада на пазара. И трябва да имаме предвид това. Така че искам да ви благодаря, че дойдохте и се надяваме, че вашите длъжностни лица, нашите, тези от Исландия, ние сме много добре запознати с становището на министъра на рибното стопанство на Исландия и трябва да ви кажа, че никак няма да са лесни тези преговори. Сега трябва много внимателно да подходя, за да не прозвуча като учен но трябва да ви уверя, че разполагаме с информационен меморандум. Нося много екземпляри, мога да ви ги раздам. И там ще видите каква е позицията на Фариорските острови. 0,7% това са запасите в Фариорските острови, но тези данни са много устарели. Вече ви казах, а, че 2007 година бяха направени изследвания. Тази година за първи път участвахме в такива изследвания. И ако не бъргам, а, през тази година за първи път а, беше направено изследване на крайбрежните води въобще на Фариорските острови, защото в миналото изследванията се съсредоточаваха само на юг и Института по морски изследвания на Фариорските острови е участвал и в други а, проучвания на екосистемите в Норвегия и Исландия и картината е много променена. Аз не съм учен, но дори учените казват, че сме свидетели на огромна промяна по отношение на местоположението на запасите и посоката, в която се придвижват те. Именно по тази причина се нуждаем от допълнителни научни изследвания, за да можем ние, политиците, да водим дискусии а не да спорим 0,7 ли е или 15%. Така че нашите учени трябва да обединят усилията си и всички заедно да направят проучвания на екосистемите, а, да направят такива изследвания за запасите в Северния Атлантик, да обхванат целия район, където има запаси, за да бъде по-лесно да преценим ние каква е действителността и да вземем правилното решение. Трябва да приключа като кажа, че квотата на Фариорските острови беше около 30 000 миналата година, 85 000 тази година. Това е увеличение. Да. Това, което ме притеснява обаче е, че Европейския съюз тази година постигна споразумение с Норвегия и на Норвегия бе позволено да има улов от 70 хиляди в допълнение към миналогодишния. И всичко това, защото те са казали, че миналата година не са си изпълнили квотата. Европейския съюз се съгласи квотата на Норвегия да бъде увеличена с 70 хиляди тона. И от това, което чувам тук и това, което чувам от хода на преговорите, е, че Европейският съюз не е готов да приеме увеличението на Фариорските острови от 30 хиляди на 85 000. Трябва да намерим решение на това. Но аз, смят, аз вярвам в преговорите и съм убеден, че след време, не много дълго време, ще постигнем споразумение и ще постигнем едно споразумение, което да удовлетворява всички страни. Това е необходимо. И ако се опитваме да постигнем споразумение, чрез което да а, сме в ущърп на някои от държавите, няма да постигнем напредък. Преди две седмици преговорите бяха много добри. Имаше договорености и аз съм много благодарен за това, че представителите на Европейския съюз и на Фариорските острови а, се умяха да намерят допирани точки и се надявам, че тези преговори, които се провеждат сега, ще ни помогнат да вървим напред. Едно споразумение, което да се основава на разума, е много необходимо и ние ще положим усилия това да, да стане. Благодаря, господин министър. Мисля, че мога да се изкажа от името на всички колеги, като ви благодаря за присъствието ви тук и за провеждането на тази ценна дискусия. Желая и на вас, и на всички други заинтересовани страни успех по постигане на споразумението. Надявам се, че няма да чакаме 18 години, за да бъде подписано това международно споразумение, както се случи с. А... С Северния потасо. Благодаря ви. Voy un momento a al ministro y a Vamos a seguir, que todavía no hemos terminado con el orden del día. Нека продължим. Имаме още точки в дневния ред. Следващата точка в дневния ред. Борба срещу незаконния улов в световен мащаб, ролята на Европейския съюз. Имаме един доклад по собствена инициатива от Зелените. Госпожа Ловин ще докладва и без да губим повече време, даваме ви думата. Заповядайте, госпожо Ловин. Благодаря, госпожо председател. Очаровани сме, че комисията а, даде съгласието за изготвянето на подобно становище. Както вече казахме, съглавието е борба срещу незаконния риболов на световно равнище ролята на Европейския съюз. Има две важ, два важни регламента. Единия за незаконния риболов, ННН и другият И е, те са всъщност стъпка в правилната посока за регулиране на проблема. При все това нещата не приключват до тук. А, сега имаме по-добро законодателство, това е добре, но а, трябва също и да погледнем извън Европейския съюз и да видим как можем да действаме в международен план, за да спрем такъв тип незаконни дейности. Според оценките, Стоеността на незаконният риболов възлиза на около 23 милиарда евро, а, американски долара на година. 11, между 11 и 26 тона риба се ловят незаконно в света. Това е една пета от световния улов на риба. Виждате какъв голям проблем е това. И съответно Европейският съюз като втора световна нация, която лови риба, ако можем да говорим за Европейския съюз като едно цяло, носи голяма отговорност и ние трябва да а, се борим с този незаконен риболов. Искаме с този текст да изтъкнем важната роля на Европейския съюз в някои области, например контрола – да се запитаме какво можем да направим чрез регионалните риболовни организации, това са ОРП, така наречените РОУР. И съответно как можем да мъкнем европейските регламенти в глобален план, за да могат тези регионални организации да, си, да ги използват. Какво може да направим вътре в самия Европейски съюз? и как бихме могли да управляваме а, тези държави, които те, които всъщност отстъпват кораби за незаконен риболов и съответно и как да спрем и пристанищата, които позволяват на такива незаконни кораби да а, разтоварват там а, това са един вид нещо като риболовни убежища, данъчни убежища, несъответствието им. И трябва да направим нещо по въпроса. Трябва да видим как трябва да се създаде връзка между кораба и флага. Защото е много лесно за един кораб да си смени е, съответно флага на принадлежност. Веднъж ако е заловен че лови незаконно под един флаг, той много лесно може да си смени флага. И съответно трябва да сътрудничим с а, м, собствениците на тези кораби, с големите компании, за да не се прехвърлят а, съответно кораби. Говорих с един шведски рибар, който казваше, че е много лесно да се прехвърли а, един кораб, до който плава под шведски флаг в, а, и да го направят да плава под флаг на островите Кук. За 15 минути се прави това. А, така че забелязваме, че това може да доведе до един широкомащабен, незаконен риболов. И съответно, ако искаме да имаме закони за риболова, трябва да имаме и партньорски а, споразумения. И целта е да се а, подкрепят да се подкрепя местния риболов в нашите страни партньори. И трябва да видим какви споразумения ще сключим с също така с страните, които се развиват, имат нужда от повече риболов. И има също така и някои технически решения, които бихме могли да разгледаме. Има, например, регистри с бази данни, най-вече с данни с ДНК за отделните рибари. Това също може да се вземе предвид. И съответно бихме могли да видим как можем да подобрим сателитния контрол, така наречената VMS система. Имаме график за изготвяне на това становище и сме предвидели два работни документа. Единият ще бъде представен на 25 или 26 януари. Тогава ще имаме първо запознаване с различните мерки, които могат да бъдат взети и можем да видим какво може да се направи на ниво регионални организации, които се занимават с незаконният риболов. Да видим какви ще са евентуалните санкции, какви ще са задълженията на отделните държави и на организациите и как може да си сътрудничим. след което предвиждаме един друг документ за заседанието от 15 и 16 март, а именно как да използваме технологиите, новите технологии, за да се борим с незаконния риболов. През април ще трябва да се насрочи крайен срок за внасяне на измененията и се надяваме, че е, крайното становище ще бъде готово за е, гласуване през юни. Това е. Благодаря, госпожа Патрал. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eh, eu vi com muito interesse a exposição que eh, foi feita. Благодаря, госпожо председател. С голям интерес изслушах презентацията на госпожа Льовин. Въпросите, които са представени тук, определено заслужават нашето внимание. Те са част от Всички останали въпроси, свързани с борбата с незаконния риболов. Не разбрах много добре. Когато говорихте за регистрите за риболов, казахте, че трябва да се дава допълнителна информация. Може ли тук обаче, според мен, ако имаме такава допълнителна информация, например с ДНК и други, това може да предизвика допълнителни проблеми. Защото всичко ще зависи от условията на представяне на този регистър от страна на рибарите. А именно, що се отнася до защита на данните е, защото там ще имаме големи проблеми. Определено искам повече информация от ваша страна по този въпрос, за да видим как ще изглежда въпроса. Трябва да разгледаме всички евентуални странични проблематики, свързани с него. А що се отнася до съществото на доклада? Имам чувството, че повечето от точките, които споменавате, а също така и перспективата, която сте приели, имат за цел да мобилизират всички нови технологии, за да се борим с незаконния риболов. Това е фундаментален аспект, да, но ние трябва да преодолеем един друг етап, който също е много важен според мен, а именно да а, разчитаме и на участието на самите рибамбари в борбата с незаконния риболов. Те трябва да са първите заинтересовани е да, в, да участват в тази борба. Ако се опитваме да се борим с този незаконен риболов, ако се борим само с технологични методи, мисля, че винаги ще се сблъскваме с изобретателността на рибарите, които ще направят всичко възможно да намерят пропуск в нашите закони или как да заобиколят тези закони. Така че най-добрият начин да се борим с незаконния риболов е да изградим модели и механизми, които да позволяват на рибарите да участват в борбата. мисля, че вече разполагаме с някакви идеи и бихме могли да развием тази идея. Например, субсидиите, които се отпускат, могат да бъдат отпускани в зависимост от желанието на рибарите да записват улова си. Тоест, рибарите, които използват прозрачни методи, биха могли да извлекат полза от системата. И в такъв случай мисля, че трябва да накараме основните действащи лица да участват. Защото ако те нямат активна роля, никога няма да сме способни да се борим с незаконния риболов. И накрая не бива да забравяме също, че незаконният риболов не се взема предвид при а, научното а, из, изчисляване на запасите. Тоест, ние никога няма да можем да изчислим както трябва какви запаси ни остават. Благодаря, госпожа Райнер. Ще бъда много кратка. Ясно е, че трябва да се упражнява контрол върху количеството на улова. Но за да се борим срещу незаконния улов, има и други методи. Ако считаме, че всички рибари са склонни да извършват незаконен улов, просто нещата няма да, да бъдат да, да върват в добра постока. Просто трябва да има съответни мерки като член на Комисията по развитие ще задам следния въпрос. Бих искал да знам какво мисли докладчика по какъв начин страните, развиващите се страни могат да допринесат за борбата срещу незаконния риболов. Сега, кой друг иска да взема думата? На докладчика. Благодаря ви за въпросите. Заправих да кажа, че за мен бе удоволствие да работя съвместно с докладчиците в Сянки. Може би не съм се изразила достатъчно ясно, а, когато споменах регистъра за ДНК в съвместния център е, работиме по регистър ДНК на рибите. Става дума за водите на происход, тук въобще не става дума за рибарите и за професионалните, за професионалистите от отрасъла. Просто не става дума за тях. Мисля, че нещата трябваше да бъдат пояснени. Така че, а, както казах, няма да се задоволиме само с технически решения – Целта на доклада е да видим кои са международните структури, институции, по какъв начин да подобрим сътрудничеството си с тях, как да развием е, един много по-ефективен и резултатен инструментариум. Не става, не става не става дума да заклемяваме професионалните рибари, които и да ги считаме за потенциални престъпници. Не. Регламента, който с който разполагаме, който в момента е в сила, просто изисква а, налагане на по-чести проверки над а, европейските рибари. 70% от рибата, консумирана в Европа, е внос и ние бихме искали да има равноправни условия за всички, просто в наш интерес е и всички останали да се съобразяват с правилата. И в... защото незаконния улов предизвиква тъмпинг на пазарите, е, има отрицателно въздействие върху околната среда е, и има въобще и социални последици. Нека не, запом... Нека не забравяме какво става в сумалийските води, защото в крайно сметко пират... пиратството започна от там, започна от свободния достъп до а, е, тези териториални води. Просто вси, всички имаха свободен достъп до териториалните води и това доведе до въоръжени е, нападения. В началото на практика това беше за да се гонат рибарските кораби от териториалните води и се стигна до пиратство. Това е. Така че Европейския съюз трябва да потърси най-добрите решения в момента проучваме различните решения. Вярно е, че регионалните асоциации, регионалните организации имат правила за борба срещу незаконни улов, но тези правила не винаги са е, ефективни. Не всяка страна прави анализ на докладите е, и на отчетите за незаконния улов. Така че има още много какво да се прави. А, зададахте ми въпроса за развиващите се страни. Какво можем да направим там? Ба, най-важното за развиващите се страни е да разполагат с инструментариум за упражняване на контрол или да си сътрудничат с Европейския съюз за упражняване на контрол, тъй като те не винаги са в състояние да го упражняват сами. И Европейския съюз може спокойно да направи всичко възможно за а, упражняване на този контрол. Комисията. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Комисията приветства този инициативен доклад. До сега Европейския парламент е винаги е участвал в мерките за борба срещу незаконния улов и благодарение на вас създадахме тези два нови регламента, така че ние приветстваме тази инициатива, която има за цел търсене на нови решения, както каза докладчика. Тези два регламента не изчерпат проблема. От тук нататъка ние ще трябва да прилагаме тези два регламента и да бъдем проактивни в международен план, за да можем да направим износ на добрите практики, ако мога така да се израза, в борбата срещу незаконния улов. Вие смятате, че трябва да има насърчения, мерки насърчаващи рибарите. Подобни мерки са залегнали в двата регламента и ние трябва да можем да ги прилагаме в широк международен мащаб, да ги изнесеме, за да... Тъй като това е един една важна мярка за борба срещу незаконния улов. От друга страна, ние не искаме да считаме, че рибарите са потенциални престъпници. Напротив, ние бихме искали да има равноправно третиране на рибарите, независимо от происход, националност и е, териториални води, в които извършват риболов. Има още какво да се направи. Трябва да е, можем да развиеме мерките за контрол, да, същевременно трябва да се налагат е, санкции и наказания, в, когато бъде отчетен незаконен улов. Аз е, слушах и преждеговорящия, когато има страхулов, трябва да се налагат наказание. Регионалните организации трябва да разполагат с механизми за налагане на наказание в случай на свръхулов, на сменяне на флаг, на а, на а, пускане на пазара на а, улов на, незакон, на продукти от незаконен улов, защото ням, няма да има и а, смяна, смяна на, на, на, на флагове и флагове, които се дават на, на заем с цел улесняване условия и контролите. Вие казахте, че са необходими 15 минути да се смени един флаг, така че а, комисията насърчава тази инициатива, приветства тази инициатива и е готова на проактив, за проактивно сътрудничество. Ние сме втората по е, големина е, общност в Фариболова и сме готови да си сътрудничим с всички вас. Сега приключихме и ще продължиме нашите дискусии в, е, на други заседания. Точка 17. Разни. Нека да спомена, че господин Прунски след три години работа в нашата комисия, след като, след като свърши много добра работа в секретарията на нашата комисия, ни напуска за да работи в секретарията на комисията по граждански свободи. Ние му пожелаваме всичко най-добро при изпълнение на, изпълнение на новите му функции. Някой друг има ли думата? Извин, извин. Е, е, е, Благодаря, госпожо председател. Дебатът по финансовите перспективи като че ли а, се изчерпа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 Ще го направим. Господин Гарига ми изпрати бележка с въпросите, които бях задала, но смятам, че този дебат трябва да бъде прехвърлен за някое друго заседание, тъй като днес нямаме време. Господин Гарига закъсня, доста хора напуснаха, трябваше да изслушаме и господин министъра. Ще се опитаме тази точка да включим в дневния ред на някое друго заседание. Благодаря, че ми припомнихте и моля да ме извините извинете, че по-рано не засегнах темата. Сега 18 съобщение на председателя за решенията взете по време на срещата на координаторите. Нямаше възражения. Датите на следващите заседания 8 ноември 2010, 9 ноември. Тук в Брюксел ще бъдат заседанията. Благодаря и благодаря и на, пре... на преводачите. Край на заседанието.